качество на храната и късите вериги на предлагане. Мисля, че тези фактори ще изяснят въпроса какво представляват местното производство. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Сега изчерпахме тази точка от дневния ред. Следват изявления на съвета и комисията по положението на мигрантите в Гърция. Дебатът ще бъде открит от министърът представляваща съвета господин Боцков. Благодаря, господин председател. Мисля, че не съм, никой не изпитва съмнения относно затрудненото положение на Гърция в областта на мигрантите. Трябва да подкрепим Гърция, за да си възстанови способността да управлява миграцията съвета не веднъж обсъждахме прилагането на националните планове за действие на Гърция в областта на убежището, миграцията и граничния контрол. Последното заседание бе на 8 март на съвета по правни а, и външни въпроси. В някои случаи, например, що се отнася до практическата обработка на а, заявленията за убежище, има затруднения. Ясно е, че ще има предизвикателства при прилагането на изискванията. От една страна са необходими достатъчен брой служителите, които да обработват тези заявления, от друга страна да има достатъчно центрове за мигрантите. Това са моменти, включени е, в, е, в, в е, плана за действие. Аз съм за координацията на подкрепата за Гърция европейските агенции, като например Европейската служба по убежището и Фронтекс, както и всички национални съответни служби ще трябва да поемат своята роля. Роля има и а, Европейският съюз като цяло по отношение на економическото подпомагане. А, Предвид на всичко това и като знаем, че се а, планира изграждане на нов а, център за приемане на мигранти в а, Еврос, а, ние приветстваме плановете за неговото изграждане. А, комисията ще се радва да получи допълнителна информация за ситуацията на мигрантите в а, Гърция. Същевременно ще очаквам и идеи и предложения за това как можем да подобрим положението в различните държави членки, които са изложени на особен натиск от страна на мигрантите. Необходимо е да се прояви солидарност към тези държави членки, които са особено в натоварено положение в резултат на смесените потоци от мигранти. А, механизмът за подпомагане е включен а, в а, а, регламента от Дъблин. Измененията, които предстоят а, по него, са част от предложението за промяна в регламента, който ние предложихме на комисията и на парламента. Целта е да стане възможно помага, да се помага на конкретни държави, какъвто е случила с Гърция. Съветът е съгласен, че е необходимо да засили сътрудничеството в Шенген и по отношение на контрол на общите граници. Сътрудничеството трябва да се разширява, да се насърчава сътрудничеството с трети страни и трансграничното сътрудничество. По-специално в председателството наблягаме колко е важен принципът на солидарността. Той трябва да се проявява в практически реални действия. Солидарността е кръглен камък. Ние ще продължим да следим ситуацията в Гърция и, Гърция и реализация на плана за действие. Съвета подкрепя плана за действие и подчертава, че прилагането му трябва да се извършва координирано. Радвам се, че Европейския парламент включи в дневния си ред тази тема, тъй като предизвикателствата, с които се сблъсква Гърция в тази сфера, са предизвикателства за целия Европейски съюз. Реформата в системата за миграция и граничен контрол са важни не само за Европейския съюз, за Гърция, а и за самите мигранти и търсещите обежище лица. Благодаря. Председателката, благодаря ви, господин министр. Сега давам думата на комисаря Малстрем. Благодаря, госпожо председател, господин министр, европейски депутати. Благодаря ви за възможността да говоря по този така важен въпрос във връзка с недостатъците в управлението на миграцията в Гърция, което е пряко свързано с европейската система на обежището и основните права на гражданите, на индивида. Комисията следи този процес. Гърция разработи план за действие за управление на а, миграцията и реформа на обежището и има отбелязан напредък. Има две нови служби. Едната проверява заявленията, молбите, а другата а, се занимава с първоначалния прием. Това са важни стъпки. Миналата година службата за подкрепа на а, обежището развърна свои екипи в подкрепа на гръцките а, органи на място. И в това число най-проблемните области. Тези действия ще продължат и тази година и ще се укрепят допълнително. Също така сме провели технически мисии в Гърция, в това число работната група за Гърция, където участваха всички агенции, които са свързани по някакъв начин с миграцията. Продължаваме да полагаме усилия да, призу, да приобщим, а и да накараме да се сътрудничат с нас и турските компетентни органи, за да прекратим канала от там. Така че има определено напредък, но има още много какво да се свърши. Хуманитарното положение не е, е приемливо в лагерите, особено лошо е състоянието на съоръженията, местата, където се държат бежанците. Трябва да се положат допълнителни усилия от страна на гръцките компетентни органи. Гърция трябва да разполага с спешни механизми за предоставяне на хуманитарна помощ, забавна хуманитарна помощ за лицата, които преминават границите. Трябва да модернизират материалната си база, за настаняване на бежанци. Многократно комисията е напомнила на градските органи, че не спазването на тези изисквания може да доведе до сериозни правни последици, но естествено и в ежедневен план има сериозни хуманитарни последици има множество организации и а, институции в държавите членки, а, но а Гърция а, сама по себе си е задължена да а, спазва международното и европейското право. Комисията ще, полага да, ще продължава да полага усилия да помогне на реформата в Гърция. Това включва финансова помощ, експертна подкрепа и сътрудничество с национални компетентни органи, и другите агенции, които се занимават а, с това. Общо 309 милиона евро са разпределени за сега за а, Гърция. Има обаче проблем с освояването от гръцка страна. Много малка част от тези средства са оползотворени до тук. Наскоро предоставихме допълнително 3,75 милиона по а, беженския фонд, така че да се изпълнят а, спешните мерки. Е, но ние също имаме тревоги, свързани с оползотворяването на тези средства. Изключително важно е да се оптимизират механизмите и процесите на национално ниво, за да се освояват средствата. Работната група на комисията в Гърция има за цел да увеличи до максимум освояването на средствата от страната. В Атина бе изпратен специален експерт, който да съветва градските компетентни органи по освояването на средства. Също нека да ви напомня преработеното предложение на комисията, т.е. предложението за преработка на Дъблинския регламент. Благодарим на Европейския парламент в това отношение за подкрепата. Е, благодарим също така и на председателството за това, че са успели да доведат нещата до готовност за начало на тристранни преговори. Скорошното решение на съда показва, че Европа има нужда от една стабилна система на обежището, една ефективна система за предоставяне на защита на хората, които се нуждаят от нея. Това е една обща цел за Европейския съюз и то от доста време. Има нужда от още повече солидарност. Сега затова ни трябват високи стандарти и по-тясно сътрудничество, за да гарантираме равно отношение, равнопоставеност на бежанците навсякъде в Европейския съюз. Максимална справедливост и възможност за споделяне на отговорност. В тази връзка системата от Дъблин трябва да бъде допълнена с разпоредби, които засягат първопричините на всяка конкретна криза, за да могат максимално скоро да се предоставят мерки за подпомагане. Така че ние участваме пряко, ще продължим да сме ангажирани. Под, оценявам подкрепата на Европейския парламент и ангажираността на съвета, но естествено основната отговорност си остава в ръцете на градските компетентни органи. Благодаря ви да Благодаря на комисар Малстром. Сега преминаваме към изказванията от името на политическите групи. Е, госпожа Янако от името на НП ще говори две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Няма съмнение, че по-добре да се предприемат превентивни мерки, отколкото да се действа след като проблема е на лице. Затова приветствам подхода на комисията и признаването от страна на комисията на факта, че трябва да имаме норми, свързани с убежище. Трябва да имаме нови преразгледани норми. на времето, когато Турция отслаби визовия си режим, имаше приток на хора от арабските страни, идващи в Гърция през Турция. Освен всичко друго, има много хора, които се транспортират от трафиканти. Ние дори изобщо не знаем откъде идват тези хора, не знаем какви езици те говорят, те нямат никакви документи със себе си. Те само искат да прекусят границата. Когато 350 души наведнъж прекусяват границата, много е трудно да бъдат разгледани техните заявки. Мисля, че комисия трябва да разгледа конкретните случаи, конкретните системи. 80% от мигрантите в Европа идват в Гърция. Това създава огромни проблеми за Гърция. Ние създаваме приемни центрове, така че да се гарантира тези хора да могат да живеят в достойни условия. Но важно е също да се поиска от Турция да изпълнява сключените от нея споразумения с Европейския съюз Освен това, ние имаме спогодба с Турция от 1999 година. Всички споразумения трябва да се спазват. Това означава, че Турция трябва да прекрати този поток. Никой не иска да погазва човешките права. И ние като държави, членки в Европейския съюз, поделяме европейските ценности – и се борим за утвърждаването на тези права и ще продължим да го правим, но имаме нужда от помощ от Европейската комисия, от съвет, от Европейския парламент, от всички, които се занимават с този въпрос. Председателката, благодаря ви, госпожа Гиом, от името на социалистите и демократите. Благодаря ви. Не за първ път чуваме за проблемите в Гърция. Предприемат се на европейско ниво, за да се реагира на тези проблеми. В момента проблемът е още по-остър. Време е да се прекрати притока на незаконни иммигранти – трябва по-конкретно да се обърне внимание на факта, че много тези хора са преносители на заразни заболявания. Трафикът означава, че хората, които са жертви на трафика, са много уязвими и ние не можем да ги подлагаме на допълнителна дискриминация. Нека също така да не забравяме, че Гърция по ангажимент да спазва международните стандарти за условия, които се намират хора, търсещи убежище. Ние трябва да допринесем за продължаването на дебата и да постигаме нашите цели по ясен и прозрачен начин. Трябва да гарантираме това, че приоритетните ни дейности продължават да бъдат приоритет – но също така трябва да помислим как по-добре да подпомагаме хората, които имат нужда от международна закрила, как да създадем наистина достойни условия за приемане на онези, които търсят обежище. От е, Гърция много държави членки очакват да играе ролята на жандарм. Това е непосилна задача. Европейския съюз пое международни ангажименти и ние трябва да ги спазваме. Председателката, благодаря ви сега, госпожа Гризвек от името на Алде за две минути. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Говорихме за едно предизвикателство и наистина изправени сме пред огромно предизвикателство. Това е огромно предизвикателство и за Гърция, и за целия Европейски съюз. Става дума и за имиджа на Европейския съюз в света. Бихме могли да си представим, че в края на 20 век, след падането на Берлинската стена, никога повече няма да се издигат стени в Европа. Обаче има един огромен проект, подкрепен от Гърция, който, както каза нашата колега, означава, че по 350 души на ден преминават през турско-гръцката граница в Гърция. Ние едва ли не смятат някой трябва да изградим стена, за да предотвратим това явление. Обаче става дума за една чисто хуманитарна ситуация, в която става дума за човешките права. Ние трябва да защитаваме човешките права. Това е най-ценното, което трябва да опазва Европейския съюз. Разбира се, много е трудно да се дадат отговори на тези проблеми. Ситуацията е много сложна, тя е много аспектна. Трябва да се отчитат всички подробности. Разбира се, солидарността е много важна, както каза и комисар Малстером. Трябва да мислим за споделена отговорност за механизма за финансиране и предоставяне на техническа помощ. Трябва да помислим как да насочим европейските средства така, че те да доведат до добри резултати по ефективен начин. И разбира се, трябва да гарантираме опазването на човешките права на хората, прекусили границата с Европейския съюз. През последните дни и седмици ние говорихме за ситуацията с правния режим. Гърция е изправена пред този проблем, тъй като натиск е огромен на гръцките граници и това подклажда още повече съществуващите вече проблеми. Ние трябва да защитаваме по-добре външните граници на Европейския съюз и също времено да отчитаме хуманитарните аспекти. И накрая искам да подчертая, че Алде подчертава, че е необходима политическа воля, за да се създаде баланс между севера и юга и да се гарантира това, че мигрантите да идват в едно Елдорадо, което всъщност не е Елдорадо. Председателката, благодаря ви. Има синя карта. Господин Папа Николао иска да постави въпрос. Приемате ли въпроса? Имате думата, господин Папа Николао. Става дума с коментарите за Гърция. Бих искал да задам следния въпрос. Миналата година имаше 60 000 души, които бяха задържани и те идваха от трети страни, предимно от Северна Африка. Ние знаем, че това беше резултат от ситуацията в тази част на света. Имаме много лица, идващи от трети страни и защо нямаме никакви данни за тях. Дали смятате, че Гърция може сама да се справи с цяла тази ситуация, при положение, че при нас идва една шест от населението на Италия? Госпожа Крисбек, имате възможност да отговорите. Благодаря. Разбира се, аз осъзнавам факта, че Гърция не може самостоятелно да се справи в тази ситуация. Ситуацията в Гърция е сложна, както и в много други страни. Аз съм посещавала Лампедуза. Видях колко е сложна ситуацията. Смятам, че като цяло имаме нужда от солидарност – и трябва да подпомогнем Гърция. Трябва да подпомогнем Гърция, така че тя да може да направи всичко, което е необходимо. Аз съм много добре запозната с конкретните проблеми в Гърция. Председателката благодаря. Сега госпожа Флотър има думата от името на зелените. Euh, Сколко време е, разполагам? С минута и половина. Добре, благодаря. Не за първ път е, а, споменаваме този въпрос. Всички органи, като Съда на Европейските общности и Съда на правата на човека, Редица правителствени организации повдигат въпроса. Сега той бе чут от комисията. Гърция поставя въпроса с мигрантите на предно място явно е, че има случаи, които са срам за човешкото достоинство. Има хора, които са загубили живота си на гръцка територия в качество на мигранти. Има особено проблеми на остров а, Еврос. А, все повече и повече се а, засилват, а, се увеличават а, случаите. 18 а, случая на полицейско насилие са, са докладвани, приближават и избори в Гърция. И сега хората се вдигат и казват, трябва да затворим вратите за мигрантите. Засилва се ксенофобията. И подобно отношение към мигрантите и иммигрантите е особено опасно. Европейския съюз има средства да се решава този въпрос, вместо да заплашва Гърция, че не си гледа работата, може да каже излезте от Шенген, което е, е ужасно спираме е, мигранти чак е, в Дъблин, за да ги върнем е, на Гърция. Трябва да се внимава обаче, трябва да опазваме основно полагащите си принципи. Аз Спомена се за въпроса с Турция. Турция кандидатства за членство в Европейския съюз и иска да бъде третирана наравно. Трябва да сме сигурни, че когато правим нещо по въпроса с визовия режим, то не противоречи на работата ни тук, в тази сфера. Защото а, с хиляди а, беженците на границите с, с Сирия. Солидарност означава солидарност. Залогът е висок. А, сега искам да дам думата на господин Трианти Филидес който ще говори от името на Обединената левица и Северната зелена лига. Искам да кажа нещо обаче. Ще ми се да съм гъвкава, когато говорим за време, защото имаме малко време. Но след а, а, господин Трианта Филидес няма повече гъвкавост по две минути. Да, благодаря ви. Отчитам ситуацията в Гърция. Това е проява на един общ проблем. Има неравенство на политическо-економическо ниво, има експлоатация а, и дискриминация. Виждаме и условията, с които трябва да се премиряват мигрантите. Например, лоша хигиена за тези лица, които не са задържани. Те живеят в социална изолация, стават жертва на социална експлоатация и расизъм. В този контекст пред, в предизборния момент Ставаме е, свидетели на е, ситуация, която става все по-абсурдна. Е, мигрантите се превръщат в изкупителна жертва. За тях се говори като за а, бомба с часовников а, механизъм, за приносители на опасни заразни болести и все повече прочистване, прочистващи операции през 2011 година има 63 случая на регистрирани прояви на расизъм, включително към малолетни лица. Европейския съюз и гръцките органи също се занимават с проблема. Солидарността, за който говори комисара, комисарят, не е само на думи. Това са случаи, в които е необходимо да се помогне на една държава членка, която поради своето географско положение не е в състояние да се справи с притока на мигранти, хора, които идват а, тук, за да намерят по-добър живот. Не става въпрос само с допълнителни финансови средства. Трябва помощ. Трябва а, центрове за настаняване, например. Европа трябва наистина да е пространство, където можем да съжителстваме мирно, а не а, е, да се вихри ксенофобия. Благодаря сега госпожа Холмайер за две минути. Искам като начало да се спра на а, службата за подкрепа на обежището. Тази европейска служба вече започна да предоставя помощ на Гърция, например за изграждането на подходящи общежития. А преди няколко дни гръцките власти е, взеха решение за изграждане на нови центрове за настаняване, които да отговарят на европейските стандарти, отново с помощта на средства, предоставени от Европейския съюз. Научихме също, че офиса за подкрепа на обежището ще се включи в тази дейност. Като че ли големите затруднения, за които говорим тук в парламента, са свързани с това, което ни се иска да направим. Но предвид на затруднението положение на Гърция, не може да очакваме и да изискваме тя да промени ситуацията като с, а, магича, с вълшебна пръчица от днес за утре. А, така че а, някои държави проявяват солидарност и се, се съгласили да забавят връщането на мигрантите. А, е, второ, а, говори за отношенията с а, Турция. Трябва да положим усилия в тази посока политиката за затягане на визите, заедно с политиката на връщане на мигрантите е трудна задача. Трябва да мислим и за други, а, не само за мигрантите, за а, дъловите среди, за учащите се. Може би а, трябва да мислим и за тези групи, които ще се сблъскат допълнителни трудности. Също така е необходимо да насърчим засилването на сътрудничество между полицейските служби, защото те се а, борят с организирани групи, а, занимаващи се с трафик и експлуатиращи невинни и безпомощни хора. но Турция а, проявява готовност за сътрудничество в а, областта на полицейското сътрудничество. Госпо... Има синя карта, госпо... госпожо Холмайер. Съгласна ли сте? Да, господин Рубек. Искам да благодаря на госпожа Холмайер, защото тя се спря на някои от позитивните е, аспекти на положението. С тази синя карта искам да задам въпроса по какъв начин може по а, някакъв смислен а, път и начин да интегрираме мигрантите в Европа. Трябва да видим какви са нашите изисквания към предприемачите и работната ръка в Европа, да видим как те могат да се интегрират а, трябва да се изготви един точен, а, прецизен анализ, за да има а, смислена интеграция. Това е моят въпрос. Мисля, че заедно за службата в подкрепа на обежището гръцките компетентни органи трябва максимално скоро да установят кой е влязъл в Гърция, и кой евентуално може да се прехвърли в други държави членки на Европейския съюз. Може да не може на всяка цена да, да могат да се върнат вкъщи. После трябва да се види какви са уменията на тия хора. Могат да се окажат особено полезни. Трябва също да е, помогнем на гърците да идентифицират и да е, регистрират тия хора, за да е, протече по-бързо е, процеса. Онези обаче, които трябва да се върнат по страните си, тези, които без оправдание, без умения са дошли в Гърция, те също трябва да получат възможност да си живеят живота в собствената си страна. Следващия оратор, господин Друцас, две минути. Благодаря на комисаря госпожа Малстрем, за е, личната подкрепа, която оказва на Гърция. Да не забравяме, че проблемът е, се задълбочава все повече и повече. Социалният мир е застрашен в Гърция. Има хигиенни проблеми, има финансови проблеми. Проблеми с средствата, които да се ползват в помощ на така наречените чужденци, както ги наричат. И е, картините, както сега се очертават, е, не са повод за гордост а, е, за Гърция, но това е нещо, което е свързано с цяла Европа и мисля, че това е въпрос, по който трябва да се съгласим. Благодарен съм за щедрата помощ, която Гърция получава. При все това обаче не мисля, че Европа е свършила необходимото все още по отношение на една реална, истинска, обща политика за обежището. Мисля, че тези процедури трябва незабавно да бъдат подети, за да се замени положението по Дъблин 2 и да се изгради една солидарна система сред държавите членки. Трябва да се изправим пред предизвикателствата, пред положението. Дори Гърция да успее да освои всичките европейски средства за тази цел, пак ще ни бъде трудно да поемем този огромен брой а, иммигранти. И а, да не забравяме, че огромен процент от иммигрантите, които се озовават в Европа, а, минават през Гърция. В Гърция сме в предизборен период. И въпросът за незаконната и нерегламентирана а, иммиграция се експлуатира от страна на а, крайните партии. Извън нашата страна също вирее известен популизъм, а хората а, манипулират тия теми. Така че, моля, а, нека всички сме максимално предпазливи, когато подхождаме към тия теми. Синя карта има към вас. Господин Крисогелос. Благодаря. Въпросът ми е от 309 милиона какъв процент са освоени? Вие споменахте разходите. Какви са, ма какъв е процента на освояване от тия средства? Проблема е в това. как се освояват и колко се освоява от средствата? Средства, които са заделени за за връщане, за репатриране на а, беженци. Всъщност, е, и също искам да знам колко искания е имало за статут на беженец и колко са били обработени както трябва и колко са получили статут на а, беженец, всъщност, от търсещо бежище. Господин Друцас. Да, това е много важен въпрос. Само, че този въпрос можете да го изпратите на комисията и на съвета, защото това не е въпрос на вътрешна гръцка политика. Следващия оратор отново е господин Крисогелос за една минута. В Гърция въпроса за миграционните политики има своята специфика, своите особености. Преди 20 години Гърция не бе една приемаща страна, но беше деликатна гранична а, зона. Може да се запитате дали Германия, Австралия и други страни биха били толкова силни сега, ако а, нямаха толкова иммигранти. Доста ксенофобия обаче се всява напоследък и е, трябва да се опитваме е, да изолираме екстремистите, които се опитват е, е да е, доведат до неразрешаване на е, проблема, които се опитват да задълбочат е, е, напрежението. Сега, нарушаването на правата на човека в центровете за прием, да, естествено този проблем трябва да се разреши, но има, има решения, има осъществими решения и те трябва да се прокарат заедно с Европейския съюз. Защото това е проблем и на Европа. Европа трябва да се справи с него ние създаваме центрове за първичен пример, прием, центрове за отсяване и анализ, но доброволното репатриране също е вариант. След това председателя прекъсна оратора и дава думата на господин Босотил. Благодаря. Както каза господин, господин три Триандифилидис, Гърция изпитва симптомите на един проблем, който съществува в цяла Европа. Както и други страни в Европа, Европа е страна на транзита, не е страна, която е крайна дестинация. Още веднъж повтарям, Гърция е транзитна страна и иммигрантите, влизащи в Гърция, не искат да останат в Гърция, те искат да продължат и да се заселят в други държави членки на Европейския съюз. Предимно в страните в Северна Европа. Това означава, че и външните граници на Гърция и броят на иммигрантите, пристигащи в Гърция, не са проблем на Гърция, те са проблем на Европейския съюз. Освен Гърция има и други страни, като моята страна Малта, Италия, по-точно Лампедуза. 60 хиляди души, които пристигат в Лампедуза всяка година, не искат да останат в Лампедуза. Затова трябва да намерим конкретен метод за решаване на този проблем, който е колективен проблем за Европа и подходът и решението трябва да бъдат колективни. Смятам, че предложението на съвета да се преразгледа регламента Дъблин не е достатъчно и сме твърде далеч от постигане на съгласие – Смятам, че заключенията на съвета за солидарност, въпреки правилната им насока, не са достатъчни. Всички трябва да разберат, че става дума за европейски проблем. Докато не го намерим, докато не го осъзнаем, няма да намерим решение. Председателката, благодаря ви, господин Бузотил. Сега госпожа Файон за една минута, моля κυρία Господин Папа-Николао за две минути има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да подчертая, че гърците са гостоприемни хора. Ние зачитаме човешките права на хората, които пристигат в Гърция. Но след като чух казаното тук, искам да кажа, че се потъпкват правата на семействата на жертвите. Αναφέρονται στη μείωση των αριθμών μεταναστών има хора, които са били убити, защото са се стремяли да утвърждават правата на иммигрантите. Има хора сега, които казват, че когато се връщате вкъщи, трябва да заключите вратите с всички възможни катинари. Създава се атмосфера на страх. Нека да не забравяме, че имаме Frontex, който би трябвало да следи дали всички катинари на вратите на Европа, на външната граница на Европа са заключени добре. Това въжи за гръцко-турската граница. Фронтекс трябва по-добре да следи какво става там. Не трябва в никакъв случай да насърчаваме трафикантите. Не трябва да позволяваме трафикантите да функционират, като използват за своя бизнес територията на Турция. И разбира се, е необходимо равнопоставено да се създаде равнопоставено положение за всички. Проистичат някои проблеми, свързани с регламента Дъблин 2. Председателката, моля, четете вашия текст малко по-бавно, защото преводачите не успяват да отговорят на това темпо. Уважаеми колеги, по 400 души пресичат гръцката граница и това с официалните данни, данни на Frontex, е, на Frontex извинете, а реалните цифри са много по-високи. В момента в Гърция се води предизборна кампания – във вашите страни, дали сте чули предложение да се минират границите? Екстремистите в нашата страна предлагат точно това. Госпожа Боскорт има думата. Госпожо председател, госпожо комисар, Гърция като че ли иска да каже, че мигрантите, законни или незаконни са заплаха за общественото здраве и че има планове да се построят повече центрове за задържане на мигранти. Също така расте не само броя на подобни центрове, но нараства и ксенофобията. Гърция не успява да отговори на своите задължения, проистичащи от европейското и международно право. За щастие Европейският съюз помага на Гърция, но дали европейските пари се използват за това реално да се води борба срещу дискриминацията ксенофобията. Смятам, че във времената на економическа криза трябва да обърнем повече внимание на този въпрос. Председателката, благодаря ви, госпожо Боскурт. Сега преминаваме към процедура на изказвания с привлечена на вниманието на председателя. Госпожа Басеско има думата. Благодаря, госпожо председател. Съгласно статистиката на а, гръцките служби, 90% от мигрантите влезли в Европейския съюз миналата година са минали през Гърция. Всяка държава би изпитала трудности, е, изправена пред такива проблеми. Отново е необходим общо европейски подход, за да управляваме подобни ситуации. Всички съседни страни също трябва да помагат за регулиране на потока на мигрантите и за осигуряване на границите. Фронтекс е, е, има водеща роля това отношение и затова трябва да удвои усилията си да подпомага съответните служби. Мигрантите трябва по-скоро да получават съответния законов статут. Обработката на документите трябва да се ускори. Вчера е, гръцките власти обявиха схема за доброволно репартриране. Това трябва да се приветства и да се сели ролята на НПО-тата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Мигрантите в Гърция не трябва да стават обект на нечовешко отношение. Те заслужават хуманитарна помощ. 90 хиляди са а, хората, които се нуждаят от такава помощ. Е това за една година те са беженци от собствените си страни, защото там са обект на политическо преследване или страдат от крайна бедност. Те заслужават човешко отношение. Ние в Гърция не можем да издържим на такъв прилив от мигранти. 90% от мигрантите запътили се към Европейския съюз идват Гърция. Предвид на регламента Дъблин 2, те просто ще си останат завинаги в Гърция. Очевидно е, че имаме такъв проблем с извънредна ситуация по отношение на мигрантите и обработката на техните документи не е достатъчно бърза. Но това са затруднения, които изпитва не само Гърция и други държави, които а, също а, се затрудняват а, при такъв прилив по отношение на вместимостта на своите центрове за настаняване така че този гръцки проблем е европейски проблем. Благодаря. Благодаря. Наистина проблема в Гърция е европейски и трябва да търси решение на европейско ниво. Например, чрез промяна на Дъблин 2 и чрез инвестиране на средства в системата за обеще в Гърция. Но тези средства могат да се разходват само на ниво Гърция и там имаме проблеми, като например видните от доклада за прилагането на градския план за действие от 700-те обявени вакантни места, само 11 души са били наети. Условията в центровете за задържане се подобряват, защото сега задържаните лица са по-малко, но защо трябва да се задържат лица, които търсят обежище? Много са проблемите и понеже сега и предизборна ситуация се използват мигрантите е, и се говорят недобри неща за тях, е, това не бива е, да продължава. Всеки трябва да помогне и да поеме своя дял от тази задача. Господин Обермар. Благодаря, госпожо председател. Има нещо, което аз не разбирам. От една страна, комисията иска да а, ни подведе по процедурата пред а, съда на а, за правата на човека. От друга страна имаме регламент Дъблин 2 този регламент е, има за цел да реши именно този проблем. Проблемът винаги е бил същия. Отварят се границите, това е една отворена врата. Гърция не действа а, бързо. Разбира се, има различни предложения, но за осъществяването им трябват финансови средства. Но може би е необходимо да помислим и за други мерки. Не бива да забравяме за населението, за хората, които живеят този район. Гърците и Гърция също имат право да се чуе техния глас, имат право на защита. Благодаря ви. Последно по тази процедура. Благодаря, госпожо председател. една година, откакто водихме е, подобен дебат. И а, тази година пак трябва да е, хванем бика за рогата. Преди една година не говорихме за Гърция, а за Лампедуза. 60 хиляди души заляха Лампедуза. Но това бяха и, а, иммигранти, водени от економически причини. Те дойдоха в Лампедуза, в Италия, не за останат там, а искаха от, да минат през Италия, за да стигнат до други части на Европейския съюз и затова отговорът е повече Европа, повече солидарност. Госпожо комисар, предлагам ви да се даде достъп до, до фондове, за да се решат тези въпроси предлагам същото и на съвета. проявете повече инициативност. а Казва се, че отделните държави не действали. Повече Европа е необходима. Благодаря, господин а Госпожо комисар, имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви за интересното разискване, което бе и особено важно. Със сигурност ще се връщаме на тези теми. Спешно трябва Гърция да направи няколко неща. Трябва да продължи работата по плана за действие е, за създаване на условия, подходящи условия за прием, за отсяване на хората, анализ на е, техните мотиви и така нататък. Трябва да има хуманитарна помощ за хората, които в момента са в особено тежко положение, най-вече деца и други уязвими групи. Трябва да се осигури по-добра защита на границата. Трябва да има система, при която се връщат хората след като преминат през съответния процес и се установи, че нямат нужда от международна защита. Трябва и реформа на административната система, така че да се оползотворяват всичките е, средства. Има стотици милиони евро. Огромни суми са заделени, но те трябва да се използват от гръцките органи. Обеден съм, че много може да се свърши, за да се е, ускори процедурата и да се превъзмогне е, бюрокрацията. По всички въпроси има напредък, но трябва още повече напредък. И по всичките въпроси ще продължим да помагаме. Помагаме с пари, както казах, и ще продължим да работим съвместно с гръцките компетентни органи и по-нататък по изпълнението на плана за действие. Някои от вас споменаха е, кадрите. Да, това е сериозен проблем. Но Фронтекс е там, Евротопол е там а, а, за целите на борбата с трафика. Има експерти от държавите членки и от комисията, които помагат. Има важни организации, които също са а, там и помагат. Това са структури на ОНЕ. А, така че ние а, помагаме на Гърция и в отношенията с Турция. Опитваме се да помагаме и на Тър... Турция в административните реформи и с финансови средства, за да могат и те да носят отговорността си за тяхната страна на границата. Така че има напредък, и, но трябва още. И сега никой не успорва трудностите, пред които Гърция е изправена. Економическото положение е много сложно и много хора страдат по-настоящем. Това го знаем. а, въпроса с миграционните потоци не може да се промени отвън. Да, това са хора, които влизат и после минават навътре в Европа, така че да, определено това е европейски а, проблем. А, за това работим всички заедно а, в сътрудничество. Ние, комисията, съвета, Гърция, другите държави всеки е, трябва да обаче да се бележи постоянен напредък. Това може само в партньорство да се получи, но основната, основната отговорност все пак е в ръцете на гръцките органи. Да, благодаря ви за чудесно разискване, благодаря ви за подкрепата и за разбирането и е, сигурна съм, съвсем скоро отново ще говорим по този въпрос, както вече казах. Благодаря ви, госпожо комисар. Сега от името на съвета давам думата на министър Боцков. Много ви благодаря, госпожо председател, за това, че отново ми давате думата. Няма съмнение, че обсъждането тази вечер подчерта още веднъж, че темата е важна за всички нас. Ситуацията в Гърция, що се отнася до миграцията, е изключително напрегната и трябва да бъде предмет на задълбочен дебат. Трябва да разгледаме внимателно предизвикателствата, пред които е изправена Гърция, що се отнася до миграцията. Както правилно каза комисар Малстром, ситуацията която се намира Гърция, означава, че трябва да се извърши много работа и ние трябва, освен че трябва да извършим тази работа, да проявим солидарност с Гърция при условията на сериозен миграционен натиск. Много е важно да се подкрепяме взаимно в Европейския съюз. Същевременно трябва да се подкрепяме по такъв начин, че всяка една държава членка да може да отговори на неочакван миграционен натиск при спазване на всички проистичащи от европейското и международно право задължения. Изключително е важно да се предотвратят кризи в отделните държави членки и техните системи за управление на миграцията. Ние трябва да увеличим подкрепата и трябва също така да гарантираме това, че в случай на изникване на криза, ние всички можем да застанем за дадената страна, изпитваща криза. И в случай с Гърция трябва да подпомогнем Гърция да създаде една ефективна и справедлива система за миграция, една добра система за добро и своевременно обработване на молбите за убежище. Това ще се прави в контекста на сътрудничеството по регламента Дъблин. Благодаря на всички изказали се много внимателно и слушах вашите изказвания. Разбира се, необходима е по-задълбочена дискусия, тъй като предизвикателството пред Гърция е много голямо. Но също така това е голямо предизвикателство пред европейското сътрудничество. Председателката, благодаря ви, господин министр, благодаря на всички за този изключително конструктивен дебат. Дами и господа, закривам днешното заседание. Утре подновяваме работа в 9 часа сутринта.